относно кредити в чуждестранна валута. Давам думата на нашия гост от името на Европейската комисия, господин Хил. Да го взема благодаря. Благодаря, че ми давате тази възможност да обсъдим този важен въпрос за кредитите в чуждестранна валута. Когато човек се вземе ипотека да закупи жилище, това е обикновено най-голямата финансова операция, която предприемат повечето хора в живота си. Така че се ние нуждаем от един добър ипотечен пазар, където хората да имат избор, както и да са наясно какво точно купуват, какви рискове поемат. Един от продуктите, който стана популярен през последните години, са кредити в чуждестранна валута. Дълги години те предлагаха на потребителите ниски лихвени проценти, но последния опит показва, че те могат да станат и проблемни, ако се вземат от домакинства, които не могат да се защитят достатъчно при резки колебания в валутния курс. И такъв пример са кредити, в швейцарски франкове. Те бяха много популярни в страни като Харватия, България, Румъния, но когато настъпиха промени в валутния курс, тези, които бяха взели такива заеми, се оказаха с много по-високи суми, които трябваше да връщат. Някои страни вече са приели закони, други обмислят да го направят. Що се отнася до това, което е направено по комисията за в бъдеще, ние правим така, че рисковете, свързани с кредитите в чуждестранна валута, да бъдат по-добре управлявани. Те са обързани с директивата за ипотечните кредити. Но това не решава проблема с съществуващите кредити. И тук ние работим в тясна но сътрудничество с правителствата, за да видим как най-добре да се реагира. Разбира се, има необходимост да се защитят интересите на потребителите, но трябва също да направим така, че всяка мярка, която се предприема, да бъде в съответствие с правилата на вътрешния пазар и непропорционално да ни ограничава свободното движение на капитала или пък свободата на европейските компании да правят бизнес там, където пожелаят в Европейския съюз. Освен това, трябва да имаме предвид и потенциалната вреда на доверието на потребителите, която може да бъде нанесена, ако се подкопае правната сигурност. Харватия избра да приеме законодателство, което позволява на кредитополучателите да превърнат своите им кредити в швейцарска валута, в евро по курс, който предшестваше повишаването курса на франка спрямо еврото. Но разходите за това прехвърляне, който е около 1 милиард, прехвърля тази сума върху плещите на банките, без да отчита различните обстоятелства при кредитополучателите. Комисията не беше консултирана по това законодателство и разбира се, харватското правителство няма задължението да го направи, откакто беше прието. Ние трябва да направим оценка дали тези изменения към закона за чуждестранната валута са правилни или не. Първоначалният анализ е, че целта да се защитят кредитополучателите не може да оправдае ограничаването на свободното движение на капитали и свободата на установяване. Да се позволи на кредитополучателите да обменят своите кредити от швейцарски франти в евро на нисък валутен курс, прехвърли цяло тежестта върху кредитодателите, което е непропорционално. Има проблем, който трябва да се разреши, т.е. ние трябва да намерим едно пропорционално решение, като отчитаме правила, свободите, които са заложени в договорите, както и да запазим доверието на инвеститорите в Харватия. В Екофин беше обсъден въпроса, следим внимателно положението в Харватия, както и други страни, които в момента обмислят подобно законодателство. Ние създаваме възможност за повече опции, включително може да се приложи и процедура за нарушение, ако се наложи. Осъществяваме тесен контакт с правителството на Харватия. Те искат да се намери решение. Разговаряме също и с банките, за да се намери по-балансиран подход, за да се разпредели тежестта по-равномерно. И аз подкрепям този подход, но а, трябва скоро да се постигне напредък. Иначе ще трябва да предприемем съответни действия. Тоест, нуждаем се от решение, което постига верния баланс, който съответства на законодателството на Европейския съюз, защитава потребителите от една страна, но също и инвестициите и единния пазар. Това е решението, за което ще продължа да настоявам и това е решението, което искам да бъде намерено в всяка от държавите членки, където в момента това е тревожен въпрос. Благодаря ви, господин комисар. Сега преминаваме към изказвания от името на политическите групи. Най-напред от името на НП давам думата на господин Отмар Карас. Господин председател, дами и господа, много ви благодаря. Благодаря и на комисаря Хил за отговора на нашия въпрос. Ние зададохме този въпрос, тъй като виждаме, че в Румъния, в България, всъщност не в България, поправя се оратора, в Харватия са прияти закони, които прилагат правила с обратно действие. Това разбира се, подкопава доверието. Защото така не може да има предвидимост. Не може да се разчита на стабилност от юридическа гледна точка. Европейската централна банка се изрази пределно ясно тези мерки се отразяват на банковия сектор, на стабилността и всъщност е, подобни практики могат да се разпространят и в други държави членки. Не би трябвало европейските популисти всъщност е, да подкопаят устоите на нашия съюз те само се опитват да намерят своя път напред. Но Европа има нужда от правовата държава. Това е правова общност, общност основана на ценностите. Точно тази общност трябва да защитаваме. Не можем да приемем правото в Европа да страда. Това унищожава доверието в Европейския съюз. Имам и Друг допълнителен въпрос, господин комисар. Вие частично отговорихте, но не изцяло. Интересуваме кои са държавите, които са уведомили априори комисията за своите законодателни предложения. Какви са мерките, които вие ще вземете, за да се справите с проблемите в споменатите страни? Става дума за европейското право и сигурността на капиталите. Това са много опасни практики. Европа се основава на свободното движение на капитали и на правовата сигурност. Това не бива да бъде унищожавано. Ако обаче се въведе това ретроактивно действие за отпуснатите кредити, е ясно, че има огромна опасност. Ако нещо прави Европейския съюз силен, това е духа на предприемачеството. Не би трябвало популисти с краткосрочни цели да се налагат и да налагат своите ценности. Благодаря, господин Карас. От името на социалистите и демократите Каталин Сорин Иван. Да, аз с удоволствие ви е говорила 8 минути. Господин председател, господин комисар, разбира се, че трябва да защитиме и банките. Единният европейски пазар е от огромно значение и е много важно да има предвидимост за инвеститорите. Но тук става дума за търговски договор между две страни и всяка една страна трябва да поеме своят, своите рискове и да има и печалба. В този вид търговски договор банките са заемодателите, получават лихви и е, имат и застраховки, но те трябва да поемат и своя риск. Това е особено важно след кризата от 2008 година. Става дума за заеми е, взети от европейски граждани през 2006-2007 година, когато цената на жилищата бяха много високи Става дума потребите, за потребители, които от години изплащат вноски и които всъщност са платили доста солидни суми на банките. Но в момента, в който потребителите не можеха да се, да се издължат, то тогава банките е, иззеха с тези жилища. Това е, това е ужасяващо и подобни случаи имаме в страни като Харватия, Румъния. Нека не забравяме, че финансовата криза през 2008 година се дължеше на това, че банки се превърнаха в търговски банки и които са отпуснали заеми на потребители и клиенти, които очевидно не са имали възможност да погасат тези заеми. Това всъщност е било продиктувано от желанието за печалба на банките. И какво стана? Банките бяха спасени, финансовите директори и всички работещи и банката получават премии, а хората останаха без жилища, след като са изплащали продължение на години вноски. Те вече не разполагат с жилище, но трябва все, все още да погасяват месечни вноски. Тоест, трябва и банките да поемат своята отговорност и трябва също така да поемат част от тежестта. Господин комисар, смятам, че трябва да, да спомена и друга цифра, освен този милиард. Каква е стойността на заемите, които са били отпускани през тези години? Каква, е, какви са били печалбите на банките? Каква е стойността на недвижимата собственост, която банките са изели след като техните клиенти не са могли да продължат да плащат вноските, как са продадени, на каква цена са, продадени тези жилища или тази недвижима собственост. Много са факторите, които трябва да бъдат взетат предвид. предвид. В Румъния някои банки е, иззеха жилища жилищата на клиентите, които не, можах, не, не можеха да плащат вноските и и, и на, на, на практика тези жилища са били продадени след това за нищожна цена на лица, които са тясно свързани с банката. Това е изкривяване на единния пазар. Тук не става дума за свободното придвижване на капиталите, а за устойчивостта на банковата система и на финансовата система и на за мерките, които банките могат да предприемат когато са изправени пред трудности. Те могат, банките имат няколко, няколко опции. Клиентите също трябва да имат право на избор според един закон в през който бе, бе прият в Румъния, ем, клиентът може или да е, предостави допълнителни гаранции или да върне жилището на банката. По, по този начин неговият дълг ще бъде погасен. Казвате, че това е недопустимо, че това е в ущърп на предвидимостта на пазарите, че това пречи за а, увеличаване на инвестициите, но това не е така. В, в, в, в момента, в който жилището се, се предостави на банката, трябва да се счита, че дълга е, дългът е погасен. Казвате, че загубите за банките са огромни. Но ако е, един, един клиент притежава 30% от сумата, след това плаща своите сноски с лихви и така нататък. С какво ще стане след, след няколко години? Ще, ще се окаже, че банката не само е получила огромно количество средства, а и е получила и жилището. Така че не, не, не виждам къде е загубата за банките. Банките трябва да продължат да бъдат търговски банки, а не да се превръщат в инвестиционни банки, когато не са предвидени за това. Благодаря. От името на ЕКАРЕ господин Ан... Ангел Джамбас. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми цели 8 колеги заинтересовани от този дебат. Няма как да не отбележа фактът, че кредитите в чуждестранна валута са изключително широко разпространени в някои от страните членки. по специално кредитите в швейцарски франкове бяха популярни в близкото минало на страните в източна европа където около 60% от непогасените кредити са взети в чужда валута. данните сочат че заемите в чужда валута принадлежат главно на европейските домакинства. делът на корпоративния и правителствения сектор е сравнително малък прави впечатление фактът че единствено във великобритания и люксембург голям процент от заемите в швейцарски франкове са дадени на лица граждани на други държави което отразява статута на тези страни като международни финансови центрове. привлекателността на кредитите в чужда валута се крие в непосредствените ползи от тях като по ниски лихви и по дълъг срок на погасяване. въпреки това те крият доста рискове тъй като домакинствата не очакват да имат приходи в съответната чужда валута или да бъдат защитени от валутния риск както вече отбелязах преди няколко години в централна и източна европа популярността на кредитите в чужда валута в частност швейцарски франкове нарасна тъй като лихвите бяха много ниски в швейцария. хората се възползваха от такива заеми за купуването на недвижимо имущество. през две хиляди и обаче стойността на много от валутите се срина спрямо франка в резултат на което кредитополучателите бяха поставени в ситуация в която трябва да изплащат в местна валута сума многократно по висока от стойността на кредита. по данни от две хиляди и г. българите са рекордьори в световен мащаб по теглене на заеми в чужда валута като сред най популярните заеми са заемите за купуване на жилища. според анализи преведени миналата есен обаче деветдесет и девет от банковите заеми са в левове или евро. тъй като тези валути се смятат за стабилни и не се очаква да бъдат повлияни от случващите се промени в международните пазари. докато през 90-те години на миналия век сред сънародниците бяха популярни кредитите в долари или франкове то след присъединяването на държавата към европейския съюз голяма част от бизнеса и домакинствата се възползват от интегрирането на икономиката на страната в европейската икономика и използват все по активно еврото и лева. освен на сигурността на еврото това се дължи на закрилата която европейското законодателство предоставя на своите граждани по специално директивата относно неравноправните клаузи на съдебна практика на съда на европейския съюз да осигуряването набор от правила които да заместват неравноправните клаузи на подобни договори за кредити в чужда валута. благодаря за вниманието. благодаря. Uh, uh, сега давам думата от името на gue на госпожа Мариса Матиас. 6 минути. Бригада, сеньор президент, сеньор комисар. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ние говорим за много конкретен въпрос, но това е също и съществен политически проблем, който засяга доста други въпроси. Подвеждащо е определението за този дебат. Става дума. Трябва да става дума не само за кредити в чуждестранна валута, а и в национална валута. Целта на наблюдаваната практика е да се прехвърли риска от финансовите институции върху потребителите. Единственото оправдание за банковата дейност е реализирането на печалба. Необходимо е да се променят нещата. Банките трябва да поемат поне част от риска, ако не е целият риск. Именно на това трябва да обърнем внимание тогава, когато говорим за кредити. Но това не се случва в повечето от ипотечните договори. Не бива също да забравяме, че става дума за голям брой семейства, които са изправени пред трагична ситуация, тъй като не могат да плащат своите кредити, не могат да запазят жилищата си и са изцяло незащитени. Комисията по економическите и парични въпроси на Европейския парламент направи ясна констатация. Тя говори за това, че е необходимо да се регулира финансовия сектор от страна европейските институции. Европейските институции нямат проблеми да се намесват в националните финансови системи. Те го правиха незаконно, например в Португалия. Има граждани, които се отказаха от договори не отговарящи на принципите, свързани с добросъвестното отношение. И много от тях искат да заведат дела срещу банките. Обикновено се загърбват интересите на потребителите за сметка на тези, които печелят обществените поръчки. Именно за това спада и доверието към управляващите, към европейските институции. Има огромна тежест върху плещите на гражданите. Не можем да продължаваме да се извиняваме и да защитаваме финансовия сектор Обещанията не са достатъчни. Не е достатъчно комисията да каже, че смята да защити потребителите. Не, ние искаме конкретни мерки. Ние искаме същите решимост в защитата на интересите на потребителите, така както се проявява решимост в защита на интересите на финансовите или капиталови пазари. Благодаря за вашето изказване. Сега за Давам думата на госпожа Морвай, независим кандидат. Благодаря, благодаря господин председател. Аз очаквах а, този дебат и просто не вярвам, не мога да повярвам на очите си. Ние говориме за кредити в чужда валута. Най-после, най-после еврократите отвориха очи и отвориха сърцата си, за да се опитат да чуят воплите на хората, които бяха доведени почти до, сам, до самоубийство. Хора, които вече не могат, не издържат повече. В момента стотици хиляди евро, ев, европейци живеят като роби, като роби, за да могат да изплатат своите е, вноски. И най-после тук в Страсбург някой се сети да поговори за нещо, което интересува европейските граждани. Какво какво искат, а и какво ни казвате? Вие ни казвате, че можете да започнете процедура по нарушаването е, срещу Харватия, защото Харватия е взела е, мерки за да защити гражданите. Харватия е застанала на, на страната на народа на Харватия против банките. Така че вие трябва да се застрамите. Вие, който сте тясно свързан свързани с престъпниците, финансовите престъпници. Тук става дума за една финансова мафия. Е, така че е, трябва да се застрамите. Господин комисар, какво искате да направите за хората? Вие казвате, че искате да е, подкрепите банките. А какво ще направите, за да спасите хората, за да защитите хората? Господин Иржи Поспишил předsedající eh, ta debata je mimořádně zajímavá. Благодаря ви, господин председател. Много е интересен този дебат. Жалко е, че толкова интересна тема се разглежда четвъртък след обед. Господин комисар, аз много внимателно ви слушах. Радвам се, че за комисията е важно да се разговаря с националните правителства – правителства, които предлагат проекто законодателни актове. Добре е, че се опитвате да търсите решение в помощ на хората в трудна ситуация. Същевременно вие не искате да се навреди на единия вътрешен пазар на Европейския съюз. Решение, което няма е, обратна сила – от една страна, трябва да кажа, че съчувствам наистина на хората, изтеглили заем и оказали се в една много трудна економическа ситуация. Не може обаче да се приема законодателство, което противоречи изцяло на принципите на Европейския съюз. Аз се радвам, че вие, господин комисар, работите с отделните национални правителства. Ако тези правителства искат да помогнат на гражданите си, поели риска е, да изтеглят такъв удобен на времето заем, то нека го направят, но нека не го правят за сметка на бизнеса или, с други думи, за сметка на друга група. Ако ние искаме да помогнем само на една група от задлъжнелите, какво ще помислят останалите, чието заеми не са в чуждестранна валута? Защо не помагаме и на тях? Аз съм от Чехия, господин комисар. Ние говорим основно за източна Европа при тези заеми. При нас също имаше бум на подобни заеми, най-вече в швейцарските франкове. По време на бума аз бях член на чешкото правителство и предупреждавах хората да не се доверяват на тези прекрасни обещания на швейцарския франк и за това сега нямаме такъв проблем. Нашия банков сектор е силен, нямаме проблема на нашите съседи. Струва ми се, че всичко е въпроси на управление. Дали правителствата на времето наистина са предупреждавали своите граждани, че тези привлекателни на вид заеми са с увеличен риск. Нека не се подаваме на популизма. Нека наистина да говорим с националните правителства и да се търсят решения, които не са в ущърп на единия пазар. Благодаря ви. Благодаря, че се съобразихте издаденото ви време. Шон Кели е следващия оратор. I'm sorry. Uh... Не, извинявам се, казва оратора. Uh, obviously now, uh, the... Така. Давам думата на Андрес Мамикенс. Благодаря ви. Уважаеми колеги, ако погледнем сегашното разпределение на валутите по света, ясно е, че большинството се използват за целите на търговията, за други цели. За да се ангажираме в търговски отношения трябва да се разменя националната валута срещу нещо друго, или еврото, или а, срещу австралийския долар, щатския долар, юана и прочие. Също се отнася и за кредити в чужестранна валута. Горниче ЕЦБ през януари 2016 повечето от тези заеми в Европейския съюз а, са взети в евро, в долари и швейцарски франкове. Обикновено тези заеми се вземат от домакинствата. В зависимост от страната, домакинствата могат да променят нещата. Например, в България голяма част от заемите са взети в шведски фарове, франкове, в Польша в друга валута. В Обединеното кралство, в, Кита, в Кипър, Люксембург, Ирландия, повечето от кредитите чрез странна валута са от финансови институции, а не от домакинства. В Полша и Гърция почти половината са подобни заеми. В зависимост от страната и стабилността и растежа в тази страна има ефект върху избора на валута за заеми. Кредити страна валута са такива, които са деномирани в валута различна от тази на съответната страна, в която се намира кредитополучателя. Това означава, че трябва да има обмен на, на определена валута при определен курс в определен бъдещ срок. Но не всички кредити в чужестранна валута са обхванати. Затова е необходимо да има ефикасна регулаторна система, за да могат кредитополучателите да са напълно наясно с какво се заемат. Основният риск е, за кредитите в чужестранна валута, колеги, е, че те са нестабилни поради колебанията във валуния курс. Ако ако имаме предвид, че се взети в евро заеми, да речем в Дания или в България, където националната валута е обвързана с фиксиран курс прямо еврото, това е едно. Но ако друг гражданин, да речем на Русия, реши да вземе такава такъв заем, ситуацията ще бъде различно, тъй като има колебания в курса на рублата спрямо други валути. В Гърция, например, също драхмите се използваха преди доста време като валута, в която се вземат заеми. Също е много важно доколко стабилна е съответната валута. Бяха поставени въпроса към комисията по отношение на кредитите в чужестранна валука, валута и ретроспективното им конвертиране в друга валута. Засяга най-вече държавите членки извън еврозоната. Целта е, е да се отчете, е, че много потребители закупуват в чужда валута своите автомобили или а, е, своите а, домове, което ги поставя под а, висок риск а, при рязка промяна на валутния курс. А, също освен дълга, който са натрупали в чужестранна валута, доста домакинства имат и ипотечни заеми в национална валута, което осложнява положението им. Тази ретроспективна конвер... Това ретроспективно конвертиране поставя също проблеми. Необходимо е да се спазват правилата за свободно движение на капитали в вътрешния пазар на Съюза, както и свободата на установяване. Не убива да се накарнява доверието на инвеститорите в вътрешния пазар. Някои чуждестранни валутни операции все още не са обхванати от законодателството на Съюза. Комисията е тази, която трябва да гарантира правилното прилагане на законодателството на Съюза. Затова е наложително тя да заяви каква е позицията и по отношение съответствието на практиката на ретроспективното конвертиране на взети кредити в чужестранна валута и съществуващото законодателство или международното законодателство. Освен това, Съда на Европейския съюз също има натрупана съдебна практика. Благодаря ви много за вниманието. Палтес. Благодаря ви. Давам думата сега. на следващият оратор Станислав Полчак за 3 минути. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз съм наистина много разочарован от това, че разговаряме по една такава важна тема в четвъртък след обед. От друга страна, много се зарадвах на чутото тук на това, което каза комисаря макар е, и да има още много какво да се желая. В Чехия този проблем не е специфичен е, за нас. Ние не бяхме, е, не, нямахме този проблем, за разлика от другите страни от Централна и Източна Европа, които преминаха през много по-тежа криза от нас. За, защо хората са взимали кредити в чуждестранна валута? Ми защото ликвения процент е бил много по-нисък. И но в един момент след промяна на валутния курс и дори без да са се вдигнали ликвите, потребителите е трябвало да плащат много по-високи вноски и това доведе до необходимостта да се въведат ретроактивни мерки, особено когато вноските са изплащани в местна валута. Това обаче е, подронва е, европейските принципи и е препятствие за свободното придвижване на капиталите. Разбирам, че че някои държави членки имат е, желание да решат този много сложен социален проблем, на потребителите, но ретроактивните мерки не трябва да бъдат е, забранени. Необходимо е по-скоро да, да се информират потребителите, да има кампании за осъзнаване на същността на проблема, защото в противен случай подкопаваме е, доверието на инвеститорите Разбира се, има и, има и много други проблеми, кои, пред които сме изправени. А, а, има някои клаузи, които са били не. А, равноправни, това до е, е довело а, унгарските власти да се обърнат към Европейският съд. Но, господин комисар, е, вие също така споменахте правата на потребителите. Да, вие сте прав и те трябва да бъдат защитени. Да, те трябва да бъдат защитени, но не е, в ущърп на върховенството на закона. Благодаря ви. Следващият Джон, е, Шон Гели за 3 минути. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че говорим по тази тема. Днешният дебат по заемите в чуждестранна валута е много важен. Той е свързан с започването на финансовата криза. Изведнъж ирландците се оказа, че трябва да плащат много повече за своите ипотеки, отколкото преди. Това продължава и сега, защото средните стойности за Европа са 2% и за ирландците са около 4%. Затова и написах писмо до Марио Драги, очаквам положителен отговор. Но ето днешната дискусия показва, че има и други проблеми, свързани с високи лихвени проценти. Заемите в чуждестранна валута понякога предлагат наистина привлекателни лихви и също така много по-продължителни срокове за изплащане, но дългосрочно се оказва, че това е един покер, защото тези заеми са често високо рискови и един ден не е чудно, ако трябва да плащаш много повече по тях би трябвало да призовем държавите членки банките да информират потребителите, така че когато се взема заем в чуждестранна валута да се имат предвид тези аспекти. Освен това, тези заеми отслабват економиката, защото домакинствата са особено чувствителни в тези случаи спрямо флуктуационните курсове на валутите – ако има повече такива заеми, ще има и повече корекции в краткосрочен план. Това прави економиката много промелива. Да не говорим, че ги има проблемите и с обесценяването на валутите, с различните разходи в национален план. Гласоподавателите в Обединеното кралство също трябва да знаят, че ако има Брексит и се обесцени британския паунд, то тогава ще трябва британските банки да предлагат заеми в чуждестранна валута, а това ще доведе до още по-голяма нестабилност на економиката. Затова аз приветствам казаното от комисаря, трябва да се борим с безотговорното отпускане на заеми. Това е много важно и за собствената ми страна. Тези проблеми трябва да намерят своето решение. Накрая, благодаря на комисаря за добрите постижения, ние ги оценяваме. Нека продължава да работи все така. Имаме и директивата за ипотечните кредити но най-важното е, че тези кредити в чуждестранна валута като са, са като вълка в овча козина. Благодаря ви.